до корабите 18% са с парагади и 17% са сейнери. Трябва да бъдем бдителни по отношение на сейнерите, по отношение на младите екземпляри, тъй като това е, е област, в която трябва да бъдем много внимателни. През 2010 година 79% в изключителната економическа зона се извършват от европейски кораби. Други страни са подписали споразумения. Това са Китай, Япония и други. Знаете много добре и повтарям, че аз се притеснявам от част от тези флотили. Не искам да поставям клеймо върху никого, но техният, количествата улов са доста високи и е необходимо да, да осъществяваме контрол. В заключение това споразумение е ефективно до толкова, доколкото се, се осигурява присъствие на европейските кораби, създават работни места в Шелските острови. Ратификацията на протокола и за развитието на отговорен риболов, сенерите не съответства на изискванията. Те са Споразумението дава възможност за стабилизиране на пазар на Европа и развитието се основава на това споразумение. Аз мятам, че е оправдано да приемам това споразумение, тъй като съответства на интересите на двете страни. Бих искал обаче Европейския парламент да бъде информиран за заключенията на смесената комисия и някои от членовете да участват на тези срещи. Струва ми също така уместно да поискаме доклад за изпълнението на този протокол за 2014 година, за да се изготви бързо следващия протокол. Ние чухме становище на Комисията по развитие и по бюджета. Две комисии представиха доклада, Що се отнася до Комисията по развитие, това е смесена комисия. Тя ще реши кои проекти ще бъдат финансирани мисля, Европейският съюз трябва да вземе решение за проектите, които ще се финансират и сумите, които се предоставят Европейския съюз, трябва да се използват в интерес на, на представителите на риболовния сектор. Европейския съюз иска да постигне баланс между улова и мерките за опазване на на запасите. Трябва да се спазват минималните норми. Трябва да се борим срещу нерегламентирания и недеклариран улов, що се отнася до изпълнението на споразумението. Ние поискахме доклад, който бъде представен през 2014 година. Разбира се, ние ще отчетем коментарите на двете парламентарни комисии. Ето, това е моят доклад, колеги. Ако имате коментари, не се колебайте. Мисля, че споразумението е добро. Няма какво много да се каже по него. Органите в Сейшалските острови са удовлетворени. Ние се срещнахме с посланника на тази страна в Брюксел. Благодаря на господин Кадек за отличния доклад. Е, той е и навременен, освен това. Двама колеги искат да се изкажат. Е, на първо място госпожа Андрес Пареда. Благодаря, господин председател. Аз, както знаете, съм докладчик в сянка на тази тема. И трябва да ви кажа, че господин Кадек отлично описва ситуацията. Споразумението е от полза за двете страни. Всъщност това е едно от най-старите ни споразумения и флота на Европейския съюз наистина печели от него, като Порт Виктория е най-важното пристанище. От гледна точка на рибарството наистина можем да кажем, че споразумението е много добро, включително и по отношение на устойчивостта, защото се предвижда и приема научно-техническо сътрудничество. Както вече казах, както от гледна точка на рибарството, така от гледна точка на перспективите за развитие на страната. Това споразумение наистина може да служи за пример в цялата зона. То включва и клауза за правата на човека и предвижда определени санкции при неспазване на човешките права. Това е елемент от основно значение за демократизацията на този район. когато работниците не биват подлагани на експлоатация, това е така едно добро условие и се предвижда в договора, предвиждат се и мерки срещу пиратството, защото, знаете, в региона пиратството е доста често срещано явление и европейските риболовни съдове са заплашени, зоната е рискова корабите, например, на мисията Атлан, Аталанта работят в района и се опитват да ограничат размерите на пиратството. Така че ви призовавам да одобрим споразумението, а през 2014 година ще направим преглед за евентуални нарушения и необходими санкции. Още повече, че споразумението е от решаващо значение и по отношение на развитието на държавата, сигурността, човешките права в района, а предимствата за Европейския съюз, равновесие на пазара, елиминиране на кораби на трети държави, които не се придържат към последствията. Така че подкрепяме доклада изцяло. Благодаря, госпожо Паре, Госпожа Лювин има думата. Благодаря. Благодаря на господин Кадек за доклада. Четири много е, конкретни въпроса. Не съм прочела оценката. На първо място, тъй като има по-малко риболовни възможности поради пиратството през е, последните години, радикално по-малко възможности. Виждам, че този нов протокол включва 48 сейнера и 12 е, кораба с повърхностни парагади, а в протокола има 40 сейнера. Искам да попитам защо има допълнителни лицензи за улов е, в новия протокол, като има по-малко възможност за улов на риба. Освен това, Чудя се, тъй като не разбирам съвсем добре дали това споразумение ще даде възможност за пропорционални плащания за всеки отделен случай по отделни искания на капитаните на кораби като се отчитат естествено и заплахите за споразумението. Може ли да ми обясните какво означава това? На това. Според доклада на господин Кадек имаме е, заплашен вид, дебелия тон. Предполагам, че има прилов е, когато се лови е, друг вид риба. Искам да чуя няколко думи за това. И накрая разбирам и оценявам, че по този начин ще се създадат много работни места в преработвателната индустрия на Сейшелите, но всички споразумения от този род имат за цел да насърчават е, развитието на риболовния сектор и местната риболовна политика. Затова се чудя какво се случва в момента по отношение на местния сейшелски сектор на рибарството. Той развива ли се или се развива само сектора на преработката? Само той ще извлече полза от това споразумение. Това са моите въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо Лювин. Нека и аз да добавя нещо по отношение на пиратството. Има ли кораби на Европейския съюз, които да са били е, похищавани, е, похитени по-скоро от е, пирати? И кой плаща откупите, които се искат? Имаме ли информация? Представителя на комисията е господин Александро от Генерална дирекция Морско дело. Oui, merci, Благодаря, преди да отговоря на различните въпроси, искам да благодаря на господин Кадек за чудесния доклад. Той представи основните моменти в новия протокол и без да навлизам в подробностите, очевидно имаме много по-добър протокол от предишния. Господин Кадек, вие поставихте акцент върху положителните аспекти и не можем да не споделим вашето мнение. Подчертахте също така, че предизвикателството в региона е пиратството. Много сериозно предизвикателство. Става дума за дейност, която застрашава сигурността на корабите които искат да работят легално не само в района на Сейшелските острови, но и в, цели, в цялата западна част на Индийския океан. Вие характеризирахте това явление като истински бич и за щастие операцията Аталанта се отиде на юг, за да обхване и сигурността в района на Сейшелските острови. Има и един бич, който е не по-малко страшен, който заслужава да бъде спомената и това е незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Е, има риболовен, риболовни флотове, които осъществяват такъв риболов. Ние смятаме, че нашият флот е добре контролиран, но заедно с това в същият регион има цяла поредица от незаконни, недекларирани, нерегулирани флоти, които извършват разрушителен риболов. Ето това е вторият бич, пред който са изправени страните от западната част на Индийския океан. Ето защо, като представител на Европейската комисия, мой дълг е да спомена тези два бича, които, от които Сейшелските острови страдат. Госпожа Ловин спомена един много уместен въпрос – мисля, че той, този въпрос трябва да получи е, убедителен и безпристрастен отговор. Е, що се отнася до прилова, е, мисля, че въпросът е важен. В споразумението за улов на рибатон и се предвиждат ня определени лицензии и вие казахте, предвидени са определени, определен брой лицензии за сейнерите, които са, според сегашния протокол са 48, т.е. увеличение. Заедно с това констатираме, че тонажа, което е показател за глобалната дейност, особено по отношение на таксите, нам спадна чувствително, защото констатирахме, че поради пиратството уловът на общностните съдове намаля чувствително през 2008-2009 и започна да се възстановява слабо през 2010 година. На тази основа, за да гарантираме устой, отговорно управление, в крайна сметка става дума за обществени средства, предоставени от данокопаците, ние дадахме своя принос към намаляването на тонажа. Ние сме изправени пред тази двойственост. От една страна увеличаване на броя на лицензите, а от друга страна намаляване на тонажа. Искам да напомня, че представената цифра е максималната стойност, която най-често не се достига. Говоря за е, исканите и предоставяни лицензии. Това е тавана. Това не означава, че 40-те кораба, които са записани, всички, ще присъстват е, всички те, е, т.е. ще използват всичките лицензите, които могат да бъдат издадени. Това е първия въпрос. Втория въпрос е свързан с пропорционалното с пропорционалните временни разрешителни. Това е разпоредба, която е се, се обсъжда заедно с Сейшелските острови за кораби, които поради наличието на определен риск, по-конкретно евентуално засилване на пиратството, корабите няма да могат да, да осъществяват риболов в Индийския регион. Когато е един кораб осъществява риболов в рамките на в продължение на два месеца и когато възникнат опасности за сигурността, този кораб напуска Индийски океан и навлиза в Атлантически океан ще заплаща съответните аванси. Целта е да се отчете конкретната специфична ситуация, в която би могъл да се, би могъл да се окаже даден кораб. При всички случаи не става дума за отворена врата тъй като Сейшелският риболовен орган, който е много отговорен и активен, следи отблизо дейностите, тъй като има два денонощно наблюдение на корабите. Сейшелският орган следи ситуацията и корабите е в състояние да види на екрана дали корабът напуска Индийският океан. Очевидно е, че ако един кораб, който е напуснал Индийския океан и иска да се върне, след това трябва да поиска нов лиценз. И трябва да се платят съответните аванси и такси. Знам, че вие отдавате голямо значение на развитието на местният или така наречен занаячийски риболов. Текстът на смесената комисия от 9 и 11 февруари, парафиран от мен самия, на трета страница от този документ, 200 32, параграф 2,3 имаме основата за многогодишното и многоотраслово управление за 2011, 2012 и 2013 година са предвидени е, сериозни суми за усъвършенстване на управлението на занечийския и индустриален риболов и за сейшелските органи. Трябва да признаем, че от доста години тези органи развиват за занечийски риболов, тъй като те имат право на това в съответствие с разпоредбите на морското право и ние не можем да се противопоставяме. Разполагам цифрите за 2011 година и за 2012 година. Е, 1, около 1 милион и половина. Виждате, че се споменава много точно индустриалният риболов и занечийския риболов. Повтарям още един път. За сейшелските органи акцентът е върху занечийския риболов, цел, която не можем да не споделяме. Това е най-общо казано. Сега един по-общ въпрос. Ние сме готови да споделям, да ви, да ви предоставяме всички документи от смесената комисия и няма никакви възражения а, срещу участието на депутати, за да следят като наблюдатели работата на смесената комисия. Ние смятаме, че това би било полезно и за двете страни. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Александро. Сега ще дам думата на докладчика, за да приключи дебата Мишел Кадек. Благодаря. Благодаря на Жозефа за изказването. Искам също така да отдам дължимото на работата, извършена от нашия председател, господин Стивенсън и не мога да не отбележа прекрасната му връзка. Благодаря господин Александро за отговорите. Само един въпрос поставен от Изабела, на който не отговорихте. Проблемът за прилова. И разполагате ли с информация по този въпрос? пропуснах, извинявайте. Знаете, че споразумението с Сейшелските острови е в рамките на географският регион за улов на рибатон в Индийския океан и на двустранна основа се, се обсъждат въпросите на регионално ниво, т.е. регионалната организация за отговорен риболов. Всичко това, което се препоръчва и за което се взима решение на регионално ниво, има пряко въздействие на двустранно ниво. Имате ли информация за съдове на Европейския съюз и пиратството? За момента няма нищо ново. За момента обаче няма никакви гаранции обаче, че в бъдеще няма да възникнат неблагоприятни събития от страна на пиратите върху флота в миналото. Имаше нападения върху няколко от нашите сейнери. За съжаление, някои от тези кораби трябваше да бъдат мобилизирани те бяха похитени, след това бяха освободени. В момента обаче, слава Богу, няма похитени, влечени кораби. Но когато казвате, господин Александро, че са предприяти действия за освобождаването им, всъщност това исках и да кажа. В това Предвиждаме ли в споразумението средства за откуп или корабопритежателите ще плащат. Единственият начин да се освободят похитените е или чрез, или чрез военни действия, или чрез откуп. Сега отговорът не Европейската комисия, нито Европейският съюз пряко осъществява освобождаването. Добре, благодаря господин Кадек. По отношение на пиратството, от една страна трябва да има предвид Аталанта и тъй като става дума за голям брой френски и испански сейнери, за френски, на френските сейнери сега има военни, а на испанските сейнери също има служб... представители на служби за сигурност. Те са частни, разбира се, но целта им е да защитават корабите. Сейнерите са много уязвими тогава, когато приключат с улова или приберат сейнерът, защото тогава е много лесно да бъде похитен на кораба. Мисля, че сме предвидили защитни средства или военни, или представители на службите за сигурност. Що се отнася до откупите, те се плащат от държавите или от фирмите, но не са били толкова много. Сега да се върнем на доклада. Благодаря за всичките ви коментари. Можете, ако желаете, да ги отразите в изменения. Датата за внасяне на изменение 27 е април, 12 часа на обяд. Това е, скъпи колеги. Ако искате да внесете изменение, не се колебайте. Е, представителя на секретарята ми казва, че възможностите са много ограничени. Благодаря, господин Кадек. Срокът за внасене на изменения 27 е април, 12 часа на обяд. Само да поясня последния коментар за измененията. Е, нека да сме наясно, че става дума за процедура по член 218.6а от договора. Можем да кажем или да, или не измененията към текста на споразумението не са допустими подобно на онова, което ни представи господин Арсенис. Обеден съм, че всички депутати са вече запознати много добре с член 218.6а. Благодаря ви много тъй като, както казах в началото, госпожа Йотова ще дойде тук след 10 часа, тъй като е на заседание на друга комисия. А, какво ще кажете да се занимаем с, с точка 7 доклад, че господин Луиш Манюел Капула Сантос – е, нов протокол за определене на възможност за риболов, финансовото участие, е предвидни в споразумението за партньорство в областта на рибарство между Европейската общност и Демократична република Сао Томе. Началото беше поставено 15 юли миналата година. Предложението на комисията е по член 43 и в, заедно с член 218.6а от договора и необходимо е парламента да даде своето съгласие. Проекто препоръката беше разпределена на групата на социалистите. Господин Капулаш Сантос беше назначен за доклад, че Комисията по бюджет и развитие трябва да представят становище. На 1 февруари комисария представи съдържанието на предложението и днес господин Капулс ще представи своята проекто препоръка. Давам думата на господин Капула Сантос. Нямаше. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че толкова късно дойдох на заседанието, но съм координатор от името на моята политическа група в Комисията по селско стопанство и както много често става, двете комисии заседават едновременно. Те са и сходни по тематика. При 27 държави членки има една единствена държава, която о, няма отделни, министерства, което има отделни министерства по селско стопанство и рибарство. Така, господин председател, става въпрос за препоръка за подкрепа на нов протокол за решение на съвет относно сключването на нов протокол между Европейската общност и Демократична република Сао Томен и Принципи. Това е бивша португалска колония от 75-та година са, освобод... са свободни. Препоръчвам мястото като място за почивка. То е много близо до екватора. И освен това, не знам дали сте чували, има един португалски без, бестселър. Е, действието се развива именно на тези острови. Нарича се Екватор, написане от прочут е, португалски автор. Чудесна книга, препоръчвам вие. Но сега говорим за рибарство и става въпрос за подновяване на споразумение от 2006 година, което изтече в края на март 2010. Шест месеца по-късно, обаче, комисията предприе нови мерки. Какво означава това? всъщност междувременно има а, така загуби за корабите на Европейския съюз, тъй като тези 6 месеца бяха вакуумен период. Има процедура предвидена при сключването на такива споразумения. Става въпрос за за 2 милиона, за над 2 милиона евро годишно от които се предвижда голяма част за риболов. Една трета от сумата ще се договори в началото на май и то в зависимост от референтните количества улов, които ще бъдат повишени. Този референтен тонаж от 8500 тона ще стане на 7500 тона. А що се отнася до елемента устойчивост, основните видове рибатон, т.е. уловът на основните рибатон, които се ловят там, трябва да намалее, именно по екологични съображения. Риболовните съдове като брой също ще намалеят и сейнарите с гъргър, както и корабите за повърхностен риболов с парагади ще намалеят като брой. Предишното споразумение предвиждаше 79% сейнерис гъргър, но не изчерпваше изцяло възможностите. Стигна се само до 42%, така че възникват въпроси във връзка с регистрацията и докладването на улова. Има изследване, което обаче въпреки всичко дава положителна оценка на споразумението. Констатира се, че управлението на действията по споразумението с Аутоме и принципи са подобрени, както по отношение на администрацията, така и по отношение на регистрацията и управлението на улова. Има сателитна система за наблюдение на улова, има допълнителни корабни дневници специално за риболовните съдове поради което а, е, имаше споразумения с властите на Саотоме и Принципи в рамките на международни организации по рибарство. Около 53% от финансовите приходи, които ще се получат от риболов, ще могат да бъдат вложени отново в него. Имало е едно единствено съвместно заседание, така че не е беше възможно да чуем изчерпателна оценка на ситуацията. Но това, което искам да подчертая сега, е нещо, на което се натъквам непрекъснато и протестирам срещу него. Става въпрос за разпоредбите по отношение на възможността на депутатите да внасят доклади за оценка. За нас това е доста унизително. Значи трябва да ходим при чиновници, да им се молим, те да ни стоят на главите, докато четем а, докладите, за да са сигурни, че няма да направим пиратско копие или някакъв саботаж. Направо е смешно. Освен това ни губи времето. А, парламентът подхожда по същия начин към комисарите. Комисар, който дойде при нас, също трябва да търси чиновник, не може да изнася документа. Отново някой трябва да му наднича за трамото, докато чете. Така че процедурата е унизителна и за двете страни. Протестирам. Служителите, които ми надничаха за трямото, бяха много мили. Нищо не мога да кажа. Аз не, не казвам нищо против тях. Става въпрос за разпоредбите, срещу които трябва да се вземат някакви институционални а, мерки, защото просто това е под достоинството на членовете на парламента. И накрая, господин председател, по отношение на споразумението, мога да кажа, че то съдържа много важни клаузи например за възможността за разтрогване при нарушаване на човешките права. Въпреки, че Саотоме и принципе. е е, се управлява от е, демократичен режим и в последните години не е имало някакви происшествия, но все пак не бива да се забравя какво става в момента в Африка, тъй че никога не бива да се забравя и включването на клаузата за демокрация в Саутомей. и принципе е на лице демокрация, но въпреки това клаузата е важна. Споразумението е важно включително и за европейския риболовен флот, защото на фона на регионалната нестабилност все още се дава възможност за присъствие на европейски флот, който може да оперира там в териториалните води. Затова искам да помоля Европейската комисия своевременно да предоставя информация на парламента и отново повтарям молбата на парламента за това, че трябва да има наши представители като наблюдатели в смесените комитети и да бъдем информирани при условия, които не са така унизителни. Благодаря за работата ви по този доклад, господин Капулов Шантуш. Аз съм съгласен с вас по отношение на достоинството на членовете на парламента, които са принудени да работят в компанията на служители, които трябва да гледат тези поверителни документи. Въобще положението свързано с тези партньорски споразумения трябва да бъде обсъдено и преразгледано. Миналата седмица госпожа комисаря ни каза, че приема да има наблюдатели от комисията, когато преговаряме по тези партньорски споразумения. Защо обаче все още се блокира това участие? Правните служби създават проблем. Защо трябва да преминаваме през такъв процес, който е под нашето достоинство, както господин Капулаш току-що обясни? Трябва да разгледаме нещата отново и не можем да продължим да работим по този начин. Госпожа Лювин. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Капула Шантош за доклада. Аз работех в комисията по развитие по това споразумение и вече бях задала няколко въпроса в своето становище. Те бяха обсъдени в Комисията по развитие. Ще ги повторя тук сега. На първо място, основният проблем на съвместните заседания на комитета е, че те не се провеждат повече от веднъж, не са се провели повече от веднъж по време на валидността на този протокол. Какво предвижда комисията като мярка, за да може този път да има съвместни заседания на комитета? На второ място, според оценката, нямало е наблюдатели на европейските кораби, макар че има такова изискване според споразумението. Какви нови разпоредби предвижда комисията, за да се гарантира, че ще има наблюдатели на корабите този път? Записването на улова. Не става ясно колко точно са уловили европейските кораби, как ще получим достоверни данни този път, включително и по отношение на прилова тъй като има притеснения свързани с дебелия тон и прилова на акули и морски костенурки, който естествено не се е предвиждал. Е, има и някои други определени видове. Според оценката е имало европейски кораби в района, които обаче са плавали под чужди флагове. Какво ще направи комисията, за да се зачита изключителната клауза, защото европейски оператори не трябва да действат по този начин в райони, в които има партньорски споразумения в областта на рибарството. И накрая искам напълно да подкрепя господин Шантуш във връзка с оценъчните доклади и процедурата, през която трябва да преминаваме, за да си свършим работата в качеството ни на избраници на европейските граждани. Това е под нашето достоинство и не можем да си вършим работата по този начин във връзка с тези оценки. Между другото, тези оценки се заплащат с пари на дънакоплаците и самите партньорски споразумения също се финансират с пари на дънакоплаците, пък ние сме избрани от тях – и е, си мисля, че тези оценки винаги трябва да бъдат правени, за да можем и ние да си вършим работата както трябва е, и в името на прозрачността в Европейския съюз. А това са моите бележки. Благодаря. Благодаря. Още една група от въпроси за господин Александр от Генерална дирекция Морско дело. Thank you, ще се благодаря, ще се опитам да отговоря на въпросите на госпожа Лявин. Те са много уместни. Очевидно, тя е много добре запозната с съдържанието на всеки един от протоколите. Първо по процедурата. Всеки път, когато дойда в парламента, чувам оплаквания за това, че докладите за оценка се, се представят, се предоставят на парламента в, като в рамките на категорията ограничено ползване. Всеки път, когато чувам това оплакване, го предавам на висшестоящите. Очевидно, обаче искам да, да ме разберете, че това не е решение, което е в мой, в мой ресор. Второ, в предишният протокол с Сао Томе е имало само една, едно седание на смесената комисия. И може би смятате, че факта, че имало е само една среща, не дава възможност да се следи развитието на протокола. Съгласен съм, това не е единствения случай. То в същия случай имаше същи случаи в, за Тихоокеанския регион. Това е слабост. Бихте ме попитали с какви възможности разполагаме няма допълнителни възможности. Анекса предвижда една годишна среща на смесения комитет и казвал съм и съм повтарям, откакто поех а, а, тази работа, че това са ангажименти, които трябва да се спазват и от двете страни, особено от Европейската комисия. Ние държим да свикваме срещи на смесената комисия. Последната от пет, на 15 март беше свикана беше свикана поредната, поредното заседание, но да не забравяме, че човешките ресурси не винаги са ни достатъчни и не е лесно да обхванем всичко едновременно. Имаме обаче желанието и решението да спазим този ангажимент, който е изключително важен – не само за Европейския съюз, но и за трети страни, по-конкретно дейността на сместната комисия. Второ, по отношение на наблюдателите, няма предвидени задължения в протокола с САО Томе за наблюдение. Това е поискане на органите на САО Томе има процедури за качване на кораба. Уч... Вярно е, че сме казали на, на Саотоме, че в рамките на многосекторната програма, ако има недостатък в една област, да бъдат изпратени нови наблюдатели, за да могат те да бъдат на разположение на риболовния флот в региона на Саотоме. Бих бил много доволен, ако органите в Саотоме поискат качването на наблюдатели на, на борда на кораби на Европейския съюз. Когато преразгледаме този въпрос в рамките на смесената комисия, ще предложим да не бъдат предвидени дейности в областта на информацията. Често ни казват, и предвидени са разпоредби, но съответните служители не са информирани. Ако това е така, е необходимо да се предвиди информационна дейност в рамките на многосекторната многосекторния подход. Що се отнася до улова, в анекса е предвиден, предвидна процедура. Тези декларации се заверяват от научните организации в Европа за испанския флот, за френския флот. Ето защо не виждам откъде идва проблема тук. Обаче беше направен много местна забележка за плаване по чужд кораб във всички, за чужда флаг за удобство. Знаем, че Знаем, че има някои кораби, които сменят флага. Искам да ви уверя, че нещата трябва да се променят. Предвидили сме в рамките на реформата на обща политика по рибарство в външното измерение разпоредби за борба срещу смяна на флага. Това ще бъде част от външното измерение, от пакета външно е, измерение. Ние непрекъснато работим в движение, но, както знаете, ще има съобщение за външното измерение и там ще видите е, че въпроса за смяната на е, флага ще бъде повдигнат. Очевидно е, че трябва да се предприемат е, решителни действия, за да не застрашим клаузата за изключителност и, това, и да се има предвид от всички корабопритежатели. Благодаря. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря. Благодаря, господин господин Александро. Искате ли да приключите, господин Капулаш Сантос? Да, благодаря. Господин председател, искам да благодаря на комисията за последните бележки. Що се отнася до последното, за което стана въпрос, а именно за корабите на трети страни, 18 от Япония, няколко от е, Тайван, няколко от Екваториална Гвинея. Е, не знаем точния им брой. В някои случаи е, на борда им са европейски граждани. Разчитаме на подробна информация от комисията. А, иначе, разбира се, че съм готов да приема идеите и мненията на колегите, за да ги включа в доклада. Благодаря на всички. Благодаря, господин Капулаш Шантош. И вие успяхте да извършите добра работа по отношение на маркетинга във връзка с Сао Томе и Принципе. Сигурен съм, че ще има колеги, които ще искат да посетят тази екваториална страна. Крайният срок за измененията е 27 април, 12 часа на обяд, както при предния доклад. Искам да напомня, че тук се процедира по силата на 218.6а, значи трябва да се каже да или не на доклада. Може да се внасят само технически изменения и само технически изменения могат да се разглеждат. Още нямаме официално прехвърляне на досието от страна на съвета, така че не можем да е, включим доклада в графика на пленарните сесии. Разбрахме, че съвета твърдо планира да подпише протокола, но изчакваме подписа на правителството на Сао Томе и Принципе и преди това да се случи, просто няма как да минем в пленарна зала. Благодаря ви. Сега преминаваме назад в дневния ред. Виждам с удоволствие, че госпожа Йотова е дошла. Знам, че трябваше да присъствате на едно друго важно заседание. Радвам се, че сега сте тук. Вашето досие е в точка 6 в дневния ред настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море. Уважаемите членове си спомнят, че на нашето заседание на 18 май миналата година координаторите одобриха искането за изготвяне на доклад по собствена инициатива по отношение на настоящото и бъдещото управление на риболова в Черно море. Госпожа Йотова беше номинирана като докладчик от името на социалистите и демократите. Сега ще дам думата на госпожа Йотова, за да представи своя доклад. Благодаря ви, господин президент, и на вас и на всички колеги, че направихте тази промяна в дневния ред, тъй като в комисията Либе днес се обсъждаше бъдещото членство на България и на Румъния в Шенген и това беше за нас много важна тема да присъстваме. Искам да припомня, че по отношение на доклада за Черно море, вие и колегите разполагат в началото с работния документ, а след това и с проекто доклада. доклада. Благодаря ви за интереса към тази дискусия, към мнението на експертите, които ни гостуваха на последното обсъждане и които ни дадоха информация от първоисточника за проблемите на черноморското рибарство. Надявам се всички тези обсъждания, всички тези мнения до този момент да са ви дали представа за предизвикателствата, пред които е изправен а, рибарския сектор в Черно море. При подготовката на този проект от доклад взех под внимание не само информацията, която получих при активната си комуникация с националните администрации на черноморските държави, но и мненията, които чух от вас при последното обсъждане. Благодаря и на представителите на Диджи Маре за сериозното отношение, което имат към тази проблематика, тъй като знаем добре, че тази тема е на дневен ред и на, в работата на Европейската комисия. А, искам да приветствам и личния ангажимент на госпожа комисар Даманаки, която си е поставила задача да направи успешен и изгоден а, до края преговорите с ключовите играчи в сектора, както са, каквито са Турция и Русия. Смятам, че взаимно изгодният път на поставяне на ред в черноморското рибарство ще гарантира не само поминъка на рибарите в Черно море, но и екологичното равновесие на този регион, което е сериозно застрашено. Искрено се надявам този доклад да подпомогне Комисията за формиране на необходимото законодателство в това отношение, тъй като определено си има липси. Добре работим и с докладчика в сянка, господин Цукалас от Народната партия, който днес не може, не може да присъства, тъй като има други ангажименти. Напълно споделям неговото мнение, че трябва да се засили подкрепата за науката и следваща Черно море. Мисля, че всички ще сме се съгласим с неговото мнение, че политически решения за бъдещето на черноморското рибарство трябва да се вземат само въз основата на много сериозни научни основи, постигнати в партньорски отношения и в диалог с всичките шест черноморски страни. Ценни за мен бяха и позициите, които останалите членове на нашата комисия изложиха преди около месец. Благодаря за подкрепата на колегите госпожа Родост и госпожа Андрея Барея, Тяхното мнение, че в управлението на рибарството в Черно море трябва да има активна съседска политика и необходимостта от ефективно управление на ресурсите в басейна са един от основните тези в моите доклади. В моя доклад. Напълно споделя мнението на госпожа Родо, според която регулирането и координирането на морското дело са от особена важност, ако искаме да остане риба в Черно море и да се запази крехкия поминък на рибарите. Съгласна съм с мнението на колегата си господин Вернер Кун, който допълни, че в Европейския съюз трябва да постигне споразумение с останалите четири държави, за да се постигнат реални резултати. Той е прав за това, че трябва Европейския съюз да оцени какво е екологичното състояние на Черно море, особено в северните части на басейна, както и в конкуренцията на Турция от юг. Искам специално да благодаря и на госпожа Льове, която след като изслуша анализа за състоянието на Черно море, с много загриженост попита как все още има рибни запаси в този, в този морски басейн и за препоръките, които след това ни даде. Смятам, че трябва да бъде установен добър диалог между Европейския съюз и черноморските държави, които не са част от общността. Така могат да бъдат решени основните проблеми, които днес сериозно застрашават бъдещето на черноморското рибарство, и поминъка на европейските рибари в този нов за Европейския съюз басейн. Накратко искам да ви изложа какви са предизвикателствата пред рибарството в Черно море и кое в крайна сметка наложи този инициативен доклад. На първо място това е по-доброто административно уреждане на управлението на рибните ресурси. Привличане на всички черноморски държави към това управление. Липсва до този момент дори едно споразумение в цялата история на тези държави, около което те да се обединят. Финансиране на научни изследвания, които да бъдат провеждани не само между европейски екипи, но и съвместно с техните колеги от страните извън Европейския съюз. Преминаване към принцип на, на многогодишни планове за управление на рибни ресурси, които да заместят сегашните годишни квоти и общо допустим улов, налагани за България и Румъния насърчаване създаването на професионални организации на рибарите в Черно море и активното им привличане при определянето на политиката, която ще се прилага към басейна. Особено внимание за развитие на дребномащабния и средномащабен риболов, които преобладават в Черно море. Безкомпромисни и незабавни мерки за прекратяване на нелегалния, недеклариран и нерегистриран риболов. И тук искам да отворя една скоба и да кажа, колко много приветствам и смятам, че е навременен доклада, който в момента разглеждаме за незаконния улов, за нелоялната конкуренция, от която, уверявам ви, страдат всички страни, за които говоря в рамките на Черноморския басейн. И крайно време е да има обща европейска регламентация по тези въпроси. И накрая искам да спомена и вашето, да, да, да се съгласи с вашето разбиране, което е представено и в моя доклад, за това, че е необходимо да има а, друг международен орган, който а, повече да се занимава с, с състоянието и ситуацията в Черно море, тъй като очевидно а, това а, съвместяване на изследванията по отношение на Средиземно и Черно море на този етап не дава достатъчно ефективни резултати и не дава достатъчно представа за това, което се случва в Черноморския басейн, а за съжаление тенденциите са изключително негативни. Предоставям доклада на вашето внимание и се надявам, че ще получа вашите препоръки за предложения в, и предложения в него. Искам да ви напомня, че по, по първоначалния график срокът за измененията е 25 май. Благодаря. Thank you very much, Mrs. Yotova. Благодаря, госпожо Йотова. Ще задам още един път въпроса за това как са останали, как е въобще останала риба в Черно море. Госпожа Льовен има думата по този въпрос. Благодаря. Въпросът го зададах съвсем сериозно. Бях потресена, когато разбрах, че няма управленски орган, който да отговаря за разпределението рибните квоти в Черно море. Подобни проблеми имаше в Балтийско море и там ситуацията не е много добра към момента, но нещата вървят на добре там. Има абсолютна потребност от управленски орган за Черно море и интегрираната морска политика е нещо, за което даваме категоричната си подкрепа. Надявам се, че комисията ще поеме инициативата на госпожа Йотова и ще положи усилия за обединяване на всички крайбрежни държави е, около Черно море, за да има устойчиво управление, е, което е и Европейско море. Прочетах е, доклада Е, имам само няколко въпроса. Първо, предполагам, че госпожа Йотова, когато казва в доклада, че не би трябвало да има квоти за български и румънски квоти за общ допустим улов, тя има предвид дългосрочни управленски планове и трябва да се ограничат квотите в дългосрочен план. Просто за пояснение. Освен това, възниква проблемът за рапана. Чуждоземен вид, който застрашава черната мида, пясъчната бяла мида и други черупчести. Доколкото разбирам, има забрана за дънен трал в Черно море, забрана, чиято цел е да защити пясъчната бяла мида и други полезни видове, тъй като тралът застрашава черупчестите. Струва ми се, че ако допуснете дънен трал за чуждоземният рапан, те могат да навредят и на черната мида, на пясъчната бяла мида и на другите видове, които искате да защитите. Може би, може, госпожа Йотова може да ни обясни защо предлага да се отвори дънното тралиране. Всъщност това беше моят въпрос. Това бяха моите въпроси. Пожелавам ви успех с доклада. Инициативата е чудесна. Госпожа Андрас Мария има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Йотова за този доклад доклад, който всъщност ни дава контекста за инициативи в този изключително важен район, а той плаче за такива инициативи. Има един основен принципен проблем. Това е координацията между държавите, членки на Европейския съюз, много от които са засегнати от подобни проблеми. Необходим ни е управляващ орган, административен орган за Черноморския регион, защото тук говорим не само за замърсяване, а и, необходимост, а и за необходимост от дългосрочни планове, концепции, които да дават възможност за устойчив риболов, да закрилят този вид риболов, да дават защита и сигурност и на рибарите, и на хората, които живеят по крайбрежието или го посещават като туристи. Много правилно се посочва, че недостатъчната координация води до нарушения, които не могат да бъдат контролирани. Ето защо е необходим бюджетен ред за тази цел – защото говорим за зона, в която искаме да постигнем нещо реално. Реално можем да го постигнем при добра координация. Просто географската карта на а, Черно море трябва да се изчисти. Още веднъж честито на госпожа Йотова за този доклад. Uh, благодаря, господин Донателла. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да, благо... да поздравя госпожа Йотова и да й благодаря за чудесното сътрудничество по време на подготовката на доклада. Работихме заедно, ние дадахме своя принос и от страна на Европейската комисия искам да кажа, че сме много удовлетворени от резултата, но и от възможностите, които ни бяха предоставени за обмян не само на информация, но да предоставим на комисията всички инициативи, на Европейската комисия, които е, е осъществени и които възнамерява да осъществи, за да се осигури опазването и управлението на ресурсите в Черно море. Съвсем бързо, господин председател, искам да кажа, че разбира се по повечето въпроси, споменати в доклада, които са изключително важни за Черно море. Ние сме напълно съгласни по съдържанието, но и по подходът, който е възприят. Както по отношение на необходимостта за засилване на научното сътрудничество, но също така и необходимостта да се засилят усилията с другите крайбрежни държави за целите на борбата срещу незаконния улов също така необходима интегрирана морска политика за Черно море. Това са все елементи, по които вече сме започнали работа. Госпожа Йотова напомни ангажимента на нашия комисар тези въпроси и аз не мога да не напомня, че всъщност това са важни елементи и за нас. Бих искал също така да направя и коментар по въпросите на управлението на ресурсите и възможността за конкретна организация за Черно море и въпросите за общия допустим улов и квотите. В Европейската комисия смятаме, че плана за дългосрочно управление не противоречи на системата за общ допустим улов и квоти. Тъкмо обратното в, отношение на Черно море, в сътрудничество с други крайбрежни държави. Ето тук е трудността на задачата. Както знаете, днес е, не разполагаме нито в рамките на организацията, която обхваща и Черно море, ни, нито и другаде система, която да ни осигури общо управление въз основа на общи критерии. Това е въпрос, по който работим. Ние предвиждаме всички варианти и възможности. Създаването на специален орган е нещо, което отнема време, изисква ресурси, изисква споразумението и съгласието на всички договарящи се страни, всички заинтересовани страни да не напомням политическите трудности, пред които понякога се изправяме в региона, това е начинание, което и излиза извън рамките на рибарството но заедно с това, това е една цел, която можем да си поставим в дългосрочен план, но нека да използваме междувременно в максимална степен съществуващите организации, които ни дават, биха ни дали възможност да осъществяваме по-добра координация на политиката и в крайна сметка евентуално да създаде една организация, която да отговаря конкретно за Черно море, която да продължи да проучва заедно с държавите членки и Европейския парламент, но и други крайбрежни държави. Искам да направя само, исках да направя само този коментар, за да уточня, че от наша страна ние ще продължим да работим въз основа на това, което съществува на наличното. Ще използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да постигнем по-добро управление и координация. Благодаря. Благодаря, господин Донатела. Искам само да повторя казаното от госпожа Ловена, госпожо Йотова. Ако вие предлагате, че България и Румъния да няма система на общ допустимо и квото, това свързва ли се с Турция и други крайбрежни държави, които осъществяват риболов в Черно море? Благодаря, господин президент. Аз ще започна да отговарям на въпросите, които поставиха моите колеги, които имат една задължителна връзка помежду си. Първо бих искала да започна от въпроса на госпожа Льовен за рапаните. Позволете ми да отворя една скоба. Преди няколко години Българското народно събрание, Българския парламент прие един закон, в който абсолютно дефинитивно е забранено тралирането на дъното на Черно море. А, ако прочетете сериозно аргументацията, която беше дадена тогава, за да се приеме този закон, ще видите нещо много странно. Търговските аргументи надделяват над екологичните и над тези, които са, визират развитието на Черноморския басейн. Не е тайна за никой, че суровината, която идва от рапаните, е една изключително ценна и много скъпа. В момента големи количества от тази суровина се изнасят за Япония, изнасят се за страните от третия свят, което разбира се има своето, своето търговско оправдание, но за последните години е нарушено изключително много равно, екологичното равновесие в Черно море, в резултат на което от това прекомерно разпространение на рапаните страдат други морски видове, които вече са на изчезване. С този текст, който записах в този закон, не искам да бъде разрешено изобщо тралирането, а по-скоро да бъде допусната тази възможност тогава, когато се разполага с необходимите научни изследвания, с необходимите научни анализи и това може да бъде възприето като временна мярка, която за определен период от време да бъде е, възможна за осъществяване, за реализиране. Още повече ще ви кажа, преди а, известно време, преди няколко месеца, аз посетих съответните авторизирани органи в Анкара, в турската столица, за да поговорим върху всички тези проблеми и бъдещето на този доклад, защото сами разбирате, че без да се а, има някаква, някакво съгласие и общи интерес от шесте черноморски държави, той може да бъде прекрасно написан, но да остане само на хартия. Тогава разбрах, че всъщност в Турция няма такъв закон, който да забранява тралирането. А в крайна сметка говорим за един общ черноморски басейн, която големина не е чак толкова голяма и това неравновесие между различните части на Черно море, разбира се, си оказва и своето въздействие. Тогава ние си договорихме с нашите турски колеги, че си заслужава да се преразгледат законодателствата на двете държави, както между другото и тези на останалите четири в Черноморския басейн, за да се изработят именно тази обща критерия – тази обща основа за управлението на черноморските запаси, от която всичките държави имат нужда. Така че този въпрос предстои да бъде уточняван. Що се отнася до останалите въпроси, които поставихте? Не случайно в своя доклад и сега днес в представенето аз подчертах няколко пъти, че за цялата си история няма общо споразумение между шесте черноморски държави. Искам да бъда, може би, малко по- как да кажа, по-пряка в своето изказване, да ви кажа, че за съжаление, всяка от тези черноморски държави урежда черно, рибарството в Черно море така, както намери за добре. И това е, от тук са и тези трагични последици, които са за целият черноморски басейн. Още повече искам да ви кажа, че а, България и Румъния са да членки на Европейския съюз, ние се съобразяваме с препоръките на Европейската комисия, обаче в никакъв случай тези препоръки не се, не се отнасят за останалите четири държави, а имайте предвид, че само Турция в момента държи някъде около 90% от рибарството в Черно море. И за нея не въжат никакви ограничения, за нея не въжат никакви квоти, за нея не въжи никакъв общо допустим улов. Всъщност идеята на целият този доклад е да се опитаме да урегулираме малко отношенията и в, между, първо между шесте държави и второ във връзка с общата рибарска политика на Европейския съюз, която ние всички с вас формираме в този момент. Предстои ми посещение в Москва в, през май месец. Имам вече уверението за разговори в тази насока с руските колеги и с това, което бихме могли да намерим като общ интерес, като пресечна точка на, за добри решения. А, а след това смятам да проведем и наистина колегиални и професионални експертни разговори с представители на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море в Рим. И с това отговарям тук на забележката и въпроса на Европейската комисия. Разбира се, че а, ние не можем да направим нов управляващ орган за Черно море за 2, 3, 5 или 6 месеца, дори за една година. В никакъв случай а, това не може да стане толкова бързо и до тогава искам наистина да се използват всички от тези възможности, ресурси, които се дават от Генералната дирекция за Средиземно море, за да се обърне повече внимание, да се засили работата върху Черно море, защото дори ако щете с, експертни, с експертно участие, защото в момента експертите, които участват специално от България и Румъния, се броят на пръсти, да не кажа, че в някои отношения двете държави изобщо не са представени. Така че наистина аз ви уверявам, че ще използвам всички възможности, ако наистина желанието и на комисията в бъдеще да има такъв отделен орган за Черно море, до тогава да се засили работата в рамките на генералната дирекция, тъй като очевидно има много въпроси, които те първа трябва да се решават. И разбира се, накрая искам да, а, да кажа, че разглеждам квотите и общия допустим улов като част от многогодишните планове за, а, на рибарство, но преди да се извървят тези малки крачки, за които ви говоря, това урегулиране на отношението с останалите страни, ние може да имаме чудесни планове в това отношение, но просто няма кой да ги изпълни. Благодаря. Благодаря, госпожо Йотова. Отлично заключение направихте към дебата. Докладът е много интересен, той е по собствена инициатива. Виждам, че доста време сте отделили. Много ви благодаря за положените усилия. Виждам, че работите и с комисията и съм сигурен, че ще постигнем нещо добро. Ако стигнем и до споразумение между шесте крайбрежни страни, ще е отлично. Крайният срок за измененията отново е 27 април в 12 часа на обяд. Сега, ако може да се върнем към дневния ред, преминаваме към точка 9 още един доклад по собствена инициатива борба срещу незаконния риболов на световно равнище, ролята на ЕС. Докладчик е госпожа Любин. Този доклад по собствена инициатива беше одобрен от председателския съвет на 15 септември. Госпожа Лювин беше номинирана за докладчик. Комисиите по развитие и околна среда също поискаха да изготвят становище към този доклад. На 27 октомври миналата година направихме първи обмен на позиции на 26 януари докладчика представи първи работен документ, свързан с мерки в рамките на регионалните организации за управление на риболова, за справяне с този ННН риболов. Днес госпожа Лювин ще представи втори работен документ, в който ще се говори за други международни инициативи срещу този незаконен риболов. Искам да поздравя госпожа Лювин за огромните усилия, които тя е е, отделила за да изготви този работен документ. Сега ви давам думата. Благодаря, господин председателю. Както казахте, това е втория работен документ по отношение на ролята на Европейския съюз за справяне с незаконния риболов на глобално равнище. Няколко думи относно сериозността на проблема. Според оценките този енен риболов причинява финансови загуби за някъде около 10 милиарда евро годишно. Почти 20% от световния улов се дължи на този риболов, т.е. този ННН риболов всъщност е втория най-голям доставчик на риба в света след Китай. 16% от целия улов, който навлиза на пристанища в Европейския съюз, се дължи на НН Риболов. От 1 януари миналата година имаме законодателство в тази връзка. Да се надяваме, че цифрите доста са паднали от тогава. Регламента на Европейския съюз обаче изключително много зависи от отговорността на държавата на флага. Всички мерки трябва да са придружавани и от документ за улова, който да гарантира, че рибата е уловена по легален начин. Този документ обаче ще си остане само на хартия, ако държавите на флага, крайбрежните държави и пристанищата не поемат своята отговорност по отношение на контрола върху корабите и разтварването на улова. Този работен Документ е втори преди да се изготви доклада. Искам да ви напомня, че първия доклад описваше различните мерки за борба с ННН риболова, говореше се за различните регионални организации в света. Открихме, че мерките не са едни и същи, не са хармонизирани и даже не се прилагат и че системата на вземане на решение се е, основава най-често на консенсуса в рамките на РОУР, т.е. има много какво да се направи. Много морски екосистеми, много запаси не се управляват както трябва или въобще не се управляват от регионални организации за управление на риболова. Така че в този контекст ние решихме да видим какви други форуми съществуват за справяне с този незаконен риболов. Първата организация и най-важната естествено е ФАО и е, Комисията по риболов на ФАО. ФАО прие международен план за действие за справяне и предотвратяване, както и елиминиране на ННН риболова. Този план беше прият през 2001 година. Дейността обаче все още се свежда само до поемане на ангажимент и до повишаване на осведомеността. Не се прехвърлят думите в дела. Работата за справяне с ННН риболова в рамките на Европейския съюз започна през 1993 година. Имаше споразумение, така наречено споразумение за съответствие с ФАО. То влезе в сила през 2003 година. В началото това споразумение беше много амбициозно. То имаше за идея да бъде задължително и изискваше всички държави по флага да поемат пълна отговорност за корабите, които плават под техен флаг. Това беше основната идея за справяне с проблема. Тоест, държавите по флага трябва да поемат отговорност за своите плавателни съдове. В крайна сметка обаче това споразумение се превърна в един форум за даване на обещания от страна на държавите членки. От март 2011 година, всъщност към март 2011 година, само 39 държави в света са ратифицирали това споразумение. Преди две години ФАО се опита да се справи с този проблем по друг начин, като въведе критерии за това какво правят държавите членки и като се опита да приеме действия срещу държави по флага, които не изпълняват критериите, както и също така наречените удобни флагове. Идеята е държавата да се оценява не само сама по себе си, но и да се оценява от независими организации, като например регионална организация за управление на риболова. Този процес обаче все още се обсъжда. През 2007 година ФАО се опита да приложи различна стратегия за справяне с ННН риболова, а именно да има глобален регистър на риболовните кораби. Идеята беше първоначално той да е задължителен за всички кораби, които са над 12 метра. На последното заседание е, на ФАО, а за него ще говоря в рамките на следващата точка от дневния ред, е, се реши да има регистър за плавателните съдове над 24 метра и той да е доброволен. Така че задължително регистриране на всички риболовни съдове още не съществува. Няма такова споразумение. Още един опит за справяне с незаконния риболов е споразумението за мерките на държавния пристанищен контрол. Отново под шапката на ФАО. Днес гласувахме в нашата комисия по тази тема. Казваме, че Европейския съюз е съгласен да хармонизира своите инспекционни практики и правилата за разтоварване на пристанищата. За съжаление, към днешния ден само 23 държави са ратифицирали това споразумение. В заключение, ФАО работи от дълго време и полага огромни усилия по тези проблеми, но е, откровено казано, липсва политическа воля в е, страните да се приложат на практика всички тези чудесни идеи и споразумения. Може би липсват и достатъчно финансови средства, за да се приложат на практика тези действия. Ако това се направи, ще е много трудно за тези, които практикуват незаконен, нерегулиран и недекориран риболов, да правят това, което правят сега. Освен това, в рамките на регионалните организации като че ли дневния ред се определя от тези, които не проявяват кой знае каква амбиция за справяне с проблема. Какви други възможности имаме? Какви други форуми за действие? Естествено, може да сключим различни двустранни споразумения, помощта за развитие може да доведе до ефективен контрол спрямо този риболов. ЕС вече разполага с някои инициативи, средства от Генерална дирекция Морско дело и Европейския фонд за развитие финансират вече програми за наблюдение, например в югозападната част на Индийския океан пари от Европейския съюз отиват и в Западна Африка, в звеното за координация, както и в други части на Африка. Всичко това са средства, които отиват за наблюдение. Да се надяваме, че тези инициативи ще бъдат доразвити. Така или иначе става ясно, че Липсва достатъчно добър инструментариум в света, за да се справим с този международен проблем, това престъпление спрямо околната среда. Има няколко международни споразумения, както виждаме, но няма много страни, които да са ги ратифицирали, още по-малко са ги приложили на практика, така че може би ще трябва да има нужда от нов подход. Напоследък държавите членки, водени от Норвегия, Изтъкват, че ННН риболова не нарушава само правилата на опазване е, на запасите е, и правилата на управлението, а е, всъщност това е едно престъпление и то всъщност става въпрос за организ... не говорим само за нарушаването на квотите, говорим за оператори, които целенасочено избират удобни флагове, като се подготвят да извършат престъпна дейност. Тези кораби са принадлежност на компании, които най-често са регистрирани в данъчен рай. Много често данните за улова се крият от хората на, на, на на кораба, от екипажа. Много често улова е толкова ценен, че просто не може да се направи компромис, не може да се говори за оперативни разходи. Тук освен това, тази дейност е изключително доходоносна, не е свързана с сериозни рискове, свързана е от друга страна с неплащане на данъци, с нарушения на екологичното законодателство, с митнически измами, понякога става въпрос за трафик на хора и какво ли още не. Така че Европейския съюз смята, че в някои свои форми ННН риболова може да се разглежда като организирана престъпност. Освен това, има източници на финансиране, които не са обект на споразумения на ФАО. Може да се използват някои други конвенции в страни от ФАО, които да бъдат за основа на справянето с проблема. 158 страни, 159 страни с страни по една друга конвенция за справяне с този вид риболов, е ННН риболов, който най-често се оказва обект на престъпна дейност. Друга идея е да се призове Европол и Интерпол. Една от пречките е, че много страни не считат незаконния риболов за престъпление от наказателен характер, а само административно нарушение. Неплащането на данци и измамите обаче е тежко престъпление във всяка една страна и за това може в рамките на Интерпол да се предвиди нещо, което да доведе до справяне с проблема. Има и други идеи в този работен документ относно това какво може да направи Европейския съюз. Аз е, очаквам с нетърпение е, вашите идеи и е, идеите на докладчиците в сянка малко по-късно. Налице е необходимост от независима и доброволна оценка. Трябва да накараме, освен това, РОУР да засилят своите действия. Това ще е много важна стъпка. Как може да се обоснове нещо подобно? Регионалните организации за управление на риболова имат за цел да опазват риболовните запаси, да. Е, това се прави, тъй като има оператори, които правят интерес към улова на е, отделни видове риба. Стигнахме обаче до момент, е, в който вече се разбира, че положението в Световния океан е изключително важно за добруването на цялата планета и за бъдещата възможност да си гарантираме е, сигурност на храните. Говорим за бъдещите поколения в крайна сметка. Все повече и повече се осъзнава, че говорим за едно общо наследство. Е, това е именно Световния океан. Така че не можем просто да се подчиним на търговски интереси и да управляваме или да не управляваме тези ресурси, така както ни, ресурси, така както ни скимне, а те, знаете, намаляват много бързо и това оказва и катастрофален ефект върху бъдещите поколения и състоянието на храните, с които те ще бъдат снабдявани както и върху състоянието на рибните запаси. Така че трябва да има независима оценка в страни от РОУР и си мисля, че ООН трябва да е правилния форум за това. Не можем да чакаме регионалните организации да започнат да работят по-сериозно сами. Европейския съюз трябва да предприеме двустранни действия и да започне разговори с най-големите потребителски пазари в света те трябва да кажат ясно каква риба допускат на своите пазари. Тук говоря най-вече за САЩ и Япония, например. Така че защо да не формираме една коалиция на онези, които желаят да се справят с проблема и да се опитаме да стигнем до общи правила за вноса и за риболовните операции. Ако е вярно, че 20% от световния пазар се пада на незаконния, недекориран и нерегулиран риболов, то трябва да има меки от страна на търговците. Например, ако знаехме, че 20% от дървесината, петрола или диамантите и техния добив се дължи на незаконна дейност, какво ще направи СТО, например? Трябва да има възможност да се разгледа този проблем и в рамките на Световната търговска организация. В заключение, няколко идеи от технически характер. Има възможност да се разшири научната дейност в сферата на контрола. Една идея, която чух в съвместния научен център ИСПРА, е да се създаде глобална база данни с ДНК на рибите. Не ДНК на рибарите, а на рибите за да може по-лесно да се проследява рибата, да се види откъде идва тя. Това може да бъде една добра основа за наказателно разследване в тази област. Така че очаквам с нетърпение вашите коментари, очаквам с, срещите, с нетърпение срещите с докладчиците в Сянка. много, много трудно, невъзможно ще е да се справим с този огромен международен проблем, но техническите средства, с които разполагаме, са достатъчно добри, просто нямаме политическа воля. Благодаря. Благодаря, госпожо Левен, за огромният труд, който сте положили. Свалям ви шапка. Това е един от най- важните въпроси, пред които е изправен световния риболов. Господин Андерс Бари има думата. Благодаря, господин председател. Първо искам наистина и аз да поздравя докладващата за този изключително важен и сложен доклад. Тя е написала, че 20% от улова по всяка вероятност са резултат на ННН. Това е огромен проблем. проблем, който е почти невъзможно, с който е почти невъзможно да се справи Комисията по рибарство в парламента сама. И Комисията, и съвета трябва да разработят инициативи за, в различните аспекти Например, корабите. Често става въпрос за кораби, които са над 24 метрови. Обмяната на информация не може да е невъзможна, въпреки различното законодателство на страните. Много от държавите членки на Европейския съюз дори публикуват подобни данни. Това е проблем, който засяга и комисията по транспорт в този парламент. После държава на флага, удобен флаг, огромен проблем, много важна тема. Трябва да а, разгледаме възможностите за създаване на а, някакво тяло, някакъв орган, който по единни критерии да регистрира, да води списък, така да се каже, на ловуващите кораби. После проблема с свободните търговски зони в пристанищата и отделни и административния капацитет на всяко едно пристанище. Това е друго поле, на което също трябва да се предприемат някакви мерки. Изобщо Темата е изключително сложна, трябва по някакъв начин да се хомогенизира, да се хармонизират данните, примерно за свободните търговски зони на пристанищата. И още нещо искам да кажа във връзка с възможностите за е, преодоляване на ННН риболов. Искам да напомня за Канарските острови. Толкова пъти се говореше, че получаваме информация от една неправителствена организация, провеждала различни анализи. Проблемите са не само в пристанището Лас Палмас, а и другаде. На борда се разтоварват затворени контейнери с, шиф... с риба, която обаче не се разтоварва като риба, разтоварват се контейнери. И ако контейнерът не бъде отворен, рибата не се смята за внесена в Европейския съюз, а за риба в режим транзит. Огромен проблем, трябва да го решим. Трябва да опитваме решения, включително и в сътрудничество с други комисии. Европейската комисия, например, никога не е обвинявала Испания в това, че разтоварва на борда продукт на ННН риболов. Подчертавам това. Има 23 страни в света, които са декларирали, че ще се борят с този вид на риболов. А, сред тях Европейският съюз е с 27 държави членки и има само един глас в ФАО. И а, не смятам, че е рационален досегашния подход, така да се каже, на дома, доносничество от държава до държава. Ето, сещам се за Ротердам. Там се разтоварват неимоверно повече контейнери, отколкото на пристанище Лас Палмас и също няма никакъв контрол. Ето, смятам, че тук опасността дори е по-голяма. разбира се, че ще внесем предложения за изменение. С най-голямо удоволствие ще седна да поработя с вас, защото целият този проблем има и своите търговски аспекти. Вие сама казахте какво ще, ще да стане, ако 20% от древесината в света се получаваше от, по нелегален начин. Ето, че става въпрос не само за трите аспекта които споменах в началото за необходимостта от сътрудничество с други комисии в парламента, примерно транспортната. Става въпрос за нещо друго. Трябва да разработим начин за контролиране на пазара и да го осъществяване. А в доклада не, не намира достатъчно място този нюанс за упражняването на контрол. В това отношение смятам да внеса предложение. Сега, не знам дали текста, с който аз разполагам, е неправилно преведен, но става въпрос за индивид, а не за вид риба. Дали текста е сбъркан, не знам. Ерор на la interpretación o es un говоря за частта свързана с, ДНК изследванията. Според мен става въпрос за хора, а не за риби, както се твърдеше преди малко. И друг проблем. как да се доближим до решаване на проблема? Испания е силно заинтересована, още повече, че сме обвинени. Имаше изслушване на тема ННН риболов. Каза се, че 24% от разтоварваната на пристанища риба е резултат от такъв риболов. В Англия 66%, в Дания не знам колко. Ако изразим тези неща в тонове, цифрата е неимоверна. Разликата е, че в Испания има много повече работни места в областта на рибарството и то преди всичко е, пристанищен персонал. Така че е необходимо да работим заедно и да намерим решение. Благодаря. Крис Дейвис има думата. Благодаря, ще бъда много кратък. Споделям всичко казано за работата на госпожа Льовен. Работата ми като докладчик Сянка беше много лесна. Няколко коментара по вече казаното. Ако искаме да проповядваме на другите, трябва при нас всичко да е наред. Особено когато проповядваме в международен мащаб. Госпожа Льовен повдигна всички важни въпроси, които исках и аз да повдигна. Първо, никое легитимно правителство не е печели от ННН, е, тъй като тук се губят много пари. Само, че да не забравяме, че не всички правителства по света са легитимни или пък, че няма финансови стимули. Е, предават се пари ме от е, рибари на политици, което подкопава усилията на международни форуми за постигане на напредък. Светът обаче може да сложи край на ННН. Имаме сателитна технология. Всеки риболовен кораб може да бъде наблюдаван. Много по-лесно е да контролираме а, незаконния риболов от а, незаконния дърводобив. Липсва обаче необходимата политическа воля за промените. Госпожа Льовен го каза много ясно. Въпросът е какво можем ние да направим? Какви инициативи да предприемем? И тук трябва да започнем работа с онези държави, които искат или да изградят асоциация помежду си, възоснова на добра практика, или пък да преминем към на следващия етап, или пък да прокараме по-категорично този дневен ред на световни форуми. Трябва да започнем с коалиция на желащите, само че въпросът е кой ще поеме инициативата. Когато казваме ние, кога имаме предвид? Комисията, съвета. Аз бих искал ние да придвижим нещата напред, но кого призоваваме да поеме инициативата? Европейският съюз казва, при нас всичко е в ред, или поне през следващи няколко години всичко ще бъде в ред. Сега искаме да направим така, че всичко да е наред навсякъде другаде да по света. Благодаря, господин Дейвис, господин Кристенсен. Благодаря. Arbejde med den her med den her øh, rapport, og jeg synes, at de to dokumenter... Искам да благодаря госпожа Лювин за извършената работа. Тя извърши е, много. Съгласен съм с е, Крис Дейвис и с нея. Те казват, че става въпрос за политическа воля. може е, да включим онези, които искат да работят с нас. Не можем да казваме, че няма как да се направи нещо. Става въпрос за обща политика и става въпрос за риболов, който засяга 20% от общия улов. Ние не можем да приемем а, всичко това. Е, то заплашва и биологичното разнообразие, екосистемите, както и рибарите, които ловят риба по законен начин. Това е конкуренция, която е изключително нелоялна. И както каза госпожа Лювин, Европейския съюз щеше да направи много повече, ако ставаше въпрос за други области. Справянето с този проблем е важно за населението в крайбрежните области, не само в Европейския съюз, но и в развиващите се страни. Те не трябва да се забравят. Има известно напредване, има план за действие от 2002 година. Само, че много, много далече сме от постигането на задоволителни мерки. Комисията би трябвало да следи за онова, което се случва и да идентифицира онези лица, които нарушават разпоредбите. Важно е в Европейския съюз съдилищата да работят както трябва в тази връзка. Трябва да има възможност за санкции. Очаквам с нетърпение работата по този въпрос. Благодаря. Thank you very much, Mr. Mr. Christensen, Mr. Sanchez Благодаря, господин Санчес Преседо. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладващата за свършената огромна работа и предоставените ни текстове. Наистина, тя е свършила изключително важна работа. Защото ако изобщо има някакво глобално усилие в света, това е рибарството и то тясно свързано с външната политика. Рибарството е част от начина за изхранване на хората и създава работни места. За това трябва да направим всичко възможно в света риболова да се извършва при условията, към които се стреми и самият Европейски съюз. И още нещо. Естествено, че има конкуренция между държавите. Толкова по-важна се оказва една структурирана политика, която от една страна да подкрепя и насърчава законния риболов, да се бори с ННН риболова, респективно да се опитва да преодолява нелоялната конкуренция и заплахите за видовете. Необходими са прозрачност и правила, които да се разработват ръка за ръка с най-новите научни изследвания. Това, което правим в Европа, трябва да добие световна валидност, както по отношение на научната дейност, така и управлението и контрол. Разбира се, че е много важна политиката в областта на рибарството, но е важна и ролята на Международната комисия по рибарство. Има различни възможности и чрез ФАО, и чрез други организации извън ООН е да се а, направи нещо, може да се направи нещо и чрез а, търговската ни политика. Световната търговска организация не може да не изиграе важна роля в това отношение. В рамките на търговските споразумения, които имаме, би трябвало да се намери възможност да наложим аспектите, които ние смятаме за сигурни. А да не говорим, че темата безопасност на храните става все по-важна. Тя играе роля и в нашия случай. Безопасността на храните, продоволствената сигурност във връзка с темите, теми като администрация и контрол, това биха били все мерки, които всъщност се отнасят и до останалите звена от хранителната верига. Защо да не ги включим и тук, например, в всеки едни търговски преговори. Знаете, търговската политика трябва да бъде част от е, двустранните ни споразумения с трети страни. Помощта на е, Европейския съюз, включително и по линия на е, инструмента за подпомагане на развитието, може да ни помогне. Има много причини за размисъл и преди всичко не бива да забравяме, че става въпрос за бъдещето, за устойчивостта. Спешно се налага да се постигне някакъв напредък. Тези неща не могат да се отделят борба с ННН и контрол. Благодаря, господин Санчес преседло. Както каза госпожа Льовен в стъпителните и думи, норвежците призоваха риболова ТНН да се счита за престъпност. Част от проблема е, че това не е така, дори за него не се говори като за престъпна дейност. От е, всички данни, с които разполагаме, и това е записано в работния документ на госпожа Льовен, е ясно, че това е организирана престъпност на международен мащаб. Това е гангстърство хората печелят незаконно огромни суми и много от тях работят в Европейския съюз. Те вредят на околната среда, използват незаконни приспособления, използват негодни съдове, които са опасни и за екипажите. Били сме свидетели за това, че на един съд 200 души екипаж са били натъпкани на те, работа в почти робски условия с една кофа вместо туалетна. И след това рибите се трансбордират в морето и се смесват с законно ловена европейска риба. Не забравяйте, че тази риба се съхранява и обработва в отвратителни нехигиенични условия. След това се продават на пазара на Европейския съюз и се продават в нашите магазини на нищо не подозиращи европейски граждани. Така че това е измама и корупция и глобална организирана престъпност в мащаби, които, както каза Крис Дейвис, са изискващи ние да предприемем водеща роля а, ние трябва да настояваме да се създаде а, глобален регистър на всички кораби над по-дълги от 12 метра. Много е трудно да разберем защо има съпротива и защо имаме доброволни системи за глобална регистрация на кораби над 24 метра. Това е безполезно. Защо след като е пределно ясно, след като това е пределно лесно, да направим глобален международен регистр на съдове над, от над 12 метра. Страните, които отказват да сътрудничат, ами очевидно имат нещо да крият. Трябва да почнем да ги посочваме с пръст. В противен случай ще, системата с незаконния риболов ще продължи, докато рибните запаси просто изчезнат. Сега ще помоля госпожа Нилсен от комисията от Маре да изрази становището. Благодаря, господин председател. Искам само да повторя високата оценка за нашия доклад. Както знаете, много беше трудно да стигнем до там, до където сме стигнали. Съвсем не сме стигнали до края. Надяваме се, че един регламент за ННН ще помогне, ще подпомогне, ще даде възможност да се борбата срещу незаконни улов да получи тласък. Много е важно тази дейност да се характеризира като престъпление. Мисля, че трябва да се постави акцент върху това. Имаме нужда от национално законодателство, преди да се премине към международни мерки. Всички страни на всички форуми трябва да бъдат насърчени за такова нещо. Извинявайте, просто искам да си намеря бележките. Както знаете, имаме възможност да правим проверка на своите съграждани и това може би е добър начин да убедим международни партньори да предвидят същите разпореди в своето законодателство. Проблемът е, че при нас имаме оператори, които използват риболовни съдове с удобни флагове. Така че нещата в много случаи се връщат и към нас. Благодаря. Благодаря за изказването, госпожо Йонсен. Сега ще дам думата на докладчика, госпожа Лювин. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря ви за ценните коментари и зададените въпроси. Ще се опитам да дам отговор на въпросите, така както те постъпиха. Госпожа Барея, попитахте какви организации биха могли да правят оценките относно държавите по флага. Идеята за такива оценки беше подхвърлена в рамките на ФАО. Темата все още се обсъжда. Ако държавата по флага сама се оценява, може би оценките няма да са толкова достоверни, така че трябва да хармонизираме критериите в глобален мащаб. А какви организации могат да правят такива оценки? В момента си мисля, че най-добрият форум за това е регионалната организация за управление на риболова, но в дългосрочен план, мое лично мнение е, че е, имаме нужда от някакъв нов форум в рамките на Европейския съюз, който да прави такива оценки и на това как се справят РОУР, а не само какво правят държавите членки, защото регионалните организации за управление на риболова също трябва да следват добри стандарти. По въпроса за Лас Палмас и Гран Канария, искам да кажа, че в работния документ казваме много други пристанища в Европейския съюз извършват разтоварване на риба, обект на незаконен риболов, така че не говоря само за Канарските острови тук. Знаете, че има много НПО, които твърдят, че има такъв риболов, който се разтоварва. Затова много пъти сме искали от Лас Палмас да засили контрола, особено след като регламента на ЕСА влезе в сила. Аз не смятам, че отговорите, които получаваме са убедителни и не смятам, че Испания реално е засилила своите опити да се справи с тези незаконни разтоварвания в Лас Палмас. Очаквам с нетърпение и оценявам високо вашите коментари относно Амстердам и транзита. Ние ще разгледаме вашата информация и ще видим дали ще я включим в доклада. По отношение на развитието на допълнителен контрол на нашите пазари, напълно съм съгласна. В този работен документ не е отделено достатъчно внимание, просто споменаваме СТО. Очаквам да видя какви са вашите предложения. Смятам, че има много общи черти с доклада КАДЕК. Трябва да имаме общи високи стандарти за всичко, което се допуска на територията на Европейския съюз. А схемата, свързана с документа за улова, е стъпка в правилната посока, но трябва да има естествено допълнителен контрол за това как се прилага тя в крайбрежните държави и в държавите по флага. По отношение на ДНК-то, хванахте ме малко неподготвена. Вероятно сте права. Ние предлагаме да има генетичен регистър където да се правят проверки, защото различните видове риба от различни морски басейни могат да бъдат идентифицирани чрез биологичен анализ. Нека така да се изразя. Е, естествено, ДНК като термин не е, е правилен тук. Крис Дейвис. По отношение на това да си е, подредим собствената къща. Първо, напълно съм съгласна. Не сме говорили достатъчно за това какво правят държавите членки на своя територия в тези два работни документа. Ако искаме обаче да има доверие в нас и това, което правим в международен план, трябва да гарантираме, че държавите членки изпълняват разпоредбите на регламента за ННН риболова и сериозно се отнасят към своите задачи в къщи. Аз съм от Швеция и без да посочвам с а, пръст други държави, искам да кажа, че комисията уточни, че някъде около 23% от цялата риба треска в шведски води е обект на незаконен риболов. Това беше преди няколко години и вследствие на мерките в момента вероятно имаме някъде 8-9%. Но така или иначе, е, има незаконен риболов, независимо каква е цифрата. Някои страни се справят малко по-добре от нас, някои малко по-зле. Естествено, е, всичко това трябва да се е, отчете и да му се обърне внимание. Какво правим ние в нашите страни, преди да сочим с пръст други? Така или иначе, ако не го направим, никога няма да бъдем водещи трябва да отчетем факта, че 60% от рибата, която консумираме в ЕС е обект на внос. И е много важно тази риба обект на внос да бъде обект на устойчив и законен улов. По отношение на коалицията на тези, които желаят да участват, и това, което каза Крис Дейвис, много добра идея – това може би е единствения начин за действие, ако искаме е, бързо да се придвижим напред, защото ако погледнем историята на ФАО и начина по който се е работил там по отношение на скоростта, доста ще се притесним. Много бавно се действа. Мисля, че САЩ и Япония могат да бъдат е, добри партньори. Австралия, защо не? Ако успеем да включим и Китай, малко или много сме разрешили проблема кой е, искаме да се включи, кой искаме да действа. Мисля си, че комисията може да предприеме първата крачка и да направи предложения пред съвета на министрите. Господин Кристенсен, благодаря ви за коментара. Оценявам високо факта, че вие подчертавате, че ННН Риболова засяга онези, които ловят е, риба законно. Това е изключително е, лоша, нелоялна конкуренция и ако оставим на пазара двата вида продукти да се конкурират, естествено, че онези, които спазват правилата и полагат е, много усилия да управляват запасите както трябва, ще бъдат в неизгодна позиция спрямо тези, които просто идват и ограбват рибата от младите екземпляри, е, да речем. Е, тук засягаме въпроса за развиващите се страни, както и вие казахте. Вие казахте, че трябва да говорим с тях повече. Всички въпроси, свързани с нашите отношения с развиващите се страни, може да са част от цялостния подход по отношение на справянето с проблема. Помощта може да е добър инструмент. Господин Санчес Преседо, вие казахте, че риболова е една световна дейност. Всъщност, ако се замислим, ще видим, че вероятно това е водещата глобална дейност. Това е дейност, която наистина надхвърля националните граници. Рибата се хваща в едни води, разтварва се в друга страна, продава се в трета, пък се улавя от хора от четвърта страна и така нататък. Така че трябва да има международни правила за управление. Това е пределно ясно Казахте, че това е свързано и с сигурността на храните. Оценявам високо това, което казахте относно важността на търговията. Господин Стивенсън, по отношение на ФАО. Вие организирахте изслушване по отношение на справянето с незаконния риболов и по отношение на въпроса дали това е организирана престъпност. ФАО десетилетия работи в тази връзка. Имаше обаче един експерт от ФАО, който каза, че е прегледал всички документи на ФАО в тази връзка и никъде не е видял думата престъпление. Говори се за правонарушение, за нарушаване на правилата, но това не е престъпление. А, темата е изключително актуална и е добре да обсъдим и, и подобни аспекти. Говорим за 10 милиарда евро годишно, откраднати от моретата. Това е економическо престъпление с невероятен мащаб и престъпление към околната среда. Много хора естествено отделят повече внимание на економическата част от проблема, не може да приемем такива трансгранични престъпления да се извършат и трябва да има конвенции, международни конвенции, които да се опитат да се справят с проблема, конвенции, които са посветени на справянето с престъпността. Като цяло ЕС и Норвегия би трябвало да водят тук и накрая благодаря на комисията за окоръжаващите слова. Благодаря. Госпожо Лювин, за втория ви работен документ, много интересен. Аз смятам, че чрез него ще успеем, ако не друго, поне да демонстрираме какъв е пътя за справяне с проблема на незаконния риболов. Представянето на проекто доклада от страна на госпожа Лювин ще бъде в рамките на тази комисия на 23 24 май. На, а, май, на 12-13 май ще обсъдим, юли ще обсъдим а, текста. През септември ще гласуваме в комисията, а през октомври на втората сесия ще гласуваме доклада. Благодаря на госпожа Лювин за положените усилия. Какъв е крайният срок за измененията, пита Крис Дейвис. Крайният срок за измененията още не е определен на 12-13 юли ще обменим гледни точки по измененията. Проекта ще се появи на 24-25 май и там ще определим крайния срок за измененията. Вероятно ще бъде края на май в началото на юни. Благодаря. Преминаваме нататък. Думата пак има госпожа Льовен. Точка 10. Доклад относно 29-та сесия на комисията на ФАО по рибно стопанство, проведена от 31 януари до 4 януари 2011 година в Рим. Тази точка беше отложена, трябваше да бъде включена в дневния ред на 15 март, но поради много, дневен, поради много натоварен дневен ред трябваше да я отложим, така че отлагането беше не по вина на госпожа Льовен. Тя беше част от официалната делегация на Европейския парламент и тя беше а, наблюдател. Сега и давам думата да ни представи какво се случи на тази конференция. <clears throat> Благодаря ви. Ще трябва да ме слушат още 15 минути, но ще се опитам да обясня какво се случи на това стане. Най-напред предисторията. Говорим за международно управление на рибното стопанство ФАО, както знаете. Организацията за храни и селско стопанство на ООН е създадена през 1945 година, 20 години по-късно. Първата комисия по рибно стопанство е, беше заседава в Рим. Европейския съюз стана пълноправен член на КОФИ през 1993 година. Преди това, разбира се, различните държави членки са били пълноправни членове. В момента Европейския съюз и държавите членки преди всяко заседание правят анализ на дневните точки, които са обща компетентност и кои точки са в компетенциите на Европейския съюз. Присъстваха всички държави членки, присъстваха, но не можеха да се изкажат, така че по време на заседанието се изказа само представителя на Европейския съюз. Приоритетите на Комисията по рибно стопанство е насърчаване на продоволствената сигурност, устойчиво развитие на селските региони, управление на природните ресурси и статистическо сътрудничество и обмен на информация. Това е целта на Комисията по рибно стопанство. Аз бях част от делегацията като единственият представител на Европейския парламент. Бях там с Майкъл Ерл от Зелените, специален съветник по рибното стопанство и госпожа Мария Креспо от секретарията. Като начало искам да благодаря на Мариле за чудесната работа е, при подготовка на доклада. Ръководителят на делегацията на Европейския съюз беше Антони Фернандес Агира от Диджи Маре. И сега само да ви представя различните форуми и форми. Говори се много за участието на Европейския парламент в международните форуми и какви са правомощията по Лисабонския договор. Ние получихме повечето документи по позицията на Европейския съюз преди заседанието на Кофи. Аз ги прочетах и съставих мнение. Проведахме първоначално информационно заседание и неформални информационни заседания от, с ръководителя на делегацията на Европейския съюз – но не ни, допъсна, не ни допуснаха до координационната среща, където държавите членки обсъдиха координираната позиция. Спорните въпроси в дневния ред от гледна точка на Европейския съюз бяха три. Дискусиите по тях продължиха до последния момент. На първо място подкрепата за технологични на технологични насоки за на прилова And the EU position was... и намаляване на изхвърленията. Първоначално се смяташе, че не трябва да даваме подкрепа, тъй като нямаме свои насоки за изхвърленията. Цялата дискусия за забраната на изхвърлянията в Европейския съюз все още няма, не се основава на някакви солидни документи. Вторият спорен въпрос беше подкрепата на международните насоки за рибни стопанства в малък мащаб, малкомащабни рибни стопанства създаването на технически насоки специално за малко мащабни или дребни а, рибни стопанства. Няма споразумение между държавите членки за това дали тези насоки да бъдат подкрепени или не. На трето място, един малко по-малко спорен въпрос финансирането на глобалния регистр на а, риболовните съдове колко средства да отделим, за да финансираме този регистър. По отношение на общите правомощия с Европейския съюз, повечето точки в дневния ред бяха в тази категория, така че се изказваше Европейски съюз, а не държавите членки. Имаше, две, имаше, имаше два въпроса, по които държавите членки имаха правомощия а именно избор на председател и датата на следващото заседание, така че там се изказваха държавите членки, но само там. В дневния ред бяха представени 150, 115 държави и наблюдатели, 164 между, правителств, между правителствени организации, неправителствени организации. Те, на тях се даваше думата. Първата точка в дневния ред беше напредъка в изпълнението на Кодекса за поведение за отговорен риболов на ФАО, договорен през 1995 година. Много добро споразумение. И ако го спазваха, нямаше да има никакъв проблем. Проблемът е, че не се спазва. и по точка първа от дневния ред се обсъди въпросник, изпратен на държавите членки. Въпросникът е, искаше да събере информация за напредъка, постигнат от държавите членки в изпълнението на този кодекс. Само 34% от държавите бях, си бяха дали труда да отговорят. Крайно потискащо въпрос, който беше коментиран от всички, които се изказаха. 36% са си дали труда да отговорят. Половината от тях не са, са казали, че не прилагат кодекса, не са постигнали напредък. Всичко това говори, че не се движим кой знае колко бързо. И така по кодекса за поведение беше прият международен план за действие за морски птици, управление на свръхкапацитета, международен план за действие за борба срещу риболов ННН. Нещата не се придвижват много бързо. Следващата точка в дневния ред е, беше решенията на подкомисията по търговията с риба и аквакултурата. Дискусията беше за екоетикетиране на рибите и, най добри практики за проследяемост. Повечето от държавите членки, които се изказаха, имам предвид държави членки на ФАО, изразиха притеснение относно въздействието върху международната търговия и развиващите се, развиващите страни, които се изказаха, също се притесняват от економическите си възможности за изпълнение на насоките. Следващата точка в дневния ред беше напредък по мерките срещу риболова ЕНН, в това число държавните мерки а, и така нататък. Това беше темата, която за мен представляваше особен интерес, както казах, а, мерките за а, record, as we already mentioned, Um, Мерките за пристанищните държави, 23 са договаря, са подписалите. Има, по отношение на регистъра има силна подкрепа за тази идея от Европейския съюз, Австралия, Нова Зеландия, САЩ и доколкото си спомням Япония. След това обаче Китай взе думата и казаха, не, ние смятаме, че това трябва да бъде постепенен подход, че трябва да бъде доброволен и трябва да бъде извън изключителните зони, не вътре в тях. Така че до тук се стигна. Регистър ще бъде доброволен. Ще видим докъде ще стигнем в бъдеще. След това рибно стопанство и аквакултура и промените в климата. След това точката ролята на ФАО за подобряване на интегрирането на рибното стопанство и аквакултурата. Тук бяха обсъдени техническите насоки за изхвърлянията. Както казах, вътре в делегацията на Европейския съюз имаше някои спорове за това дали тези насоки да бъдат подкрепени или не, но в последния момент държавите членки постигнаха съгласие за подкрепа. Ние тук все още не сме решили. И това не беше достатъчно добро оправдание за неподкрепата. След това добрите практики за дребните рибни стопанства – и тук Европейския съюз е, даде своята подкрепа за насоките след проведения дебат между държавите членки на Европейския съюз. Последната точка в дневния ред бяха приоритетите и резултатите по средносрочния план и работната програма и бюджета 2012-2013 година. Постигна се съгласие да продължи работата по събиране на информацията и статистическите данни и да се работи с управление, с техническите насоки намаляването, за намаляването на изхвърленията. В заключение, много дълги дни с много дълги дискусии. 150 членове, които се изказват, 64 неправителствени организации и междуправителствени организации. Общото впечатление е, че нещата се движат много бавно. Общо, общия проблем е, че развиващите се страни искат още и още економическа и техническа помощ, за да могат да се прилож... приемат и приложат добрите намерения и планове. Това е основният проблем. В крайна сметка опираме до политическата воля. Вина има неохота от страна на някои държави членки. Това беше. Благодаря, госпожо Льовин, за този подробен доклад. Благодаря на колегата за помощта. Вие отидохте в Рим с госпожа Льовен. Не виждам да има желаящи да се изкажат. Мисля, че госпожа Льовин, вие удовлетворихте всички с това, обстойно представяне. Нека да ви кажа, че продължаваме заседанието в 3 часа днес след обед при закрити врата. Ще обменим гледни точки с Комисията за споразумение с трети страни в областта на риболова и откриването на преговори. След това ще имаме обмен на гледни точки с европейския координатор, отговарящ за връзките с съоръженията за вятърна енергия. Това означава най-вероятно, че заседанието на координаторите ще бъде малко по-рано от предварително обявеното. Надявам се, че всички координатори ще бъдат тук. Е, опитайте се да дойдете някъде около 4.30. До след обед. Благодаря за присъствието.